за, против, въздържали се, прието. Втора част за, против, въздържали се, прието е. Трета част за, против, въздържали се, прието е. Втори параграф, оригинален част на две часа. Първ, моля, гласуваме електронно по първата част. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Ангеномен. Прието е. Втората част отново е електронно гласуване. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прието е. Параграф 7 на две части. Първа част за, против, въздържали се, прието е. Втора част за, против, въздържали се, прието е. Параграф 11, два часа, Първа част за, против, въздържали се, прието е. Втора част за, против, въздържали Нека проверим, моля. Гласувайте сега. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Номен. Прието 15 на две части. Първа част за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, прието е. Параграф 16 на 6 части. Гласуваме всичките електронно. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването по първата част. Прието е втората част. Моля, гласувайте сега. alle abgestimmt? Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. Третата част. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прието е. Четвъртата част. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прието е петата част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е шестата част. Моля, гласувайте сега. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Прието е. Параграф 17 на два час. На 2 части за, против, въздържали се. Прието е. Втората част за, против, въздържали се. Прието е. Параграф 18 на 7 части. Електронно гласуване. Моля гласовите по първа част. Хам али abgestimmt? Край на гласуването. Прието е. Втората част. Моля гласувайте. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. Третата част. Haben alle abgestimmt? Die Край на гласуването. Прието е. Четвъртата част. Моля, гласувайте по нея. Haben alle abgestimmt? Die Край на гласуването. Прието е. Петата част. Маля гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Шестата част. Маля гласувайте. Am alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прието е. Седмата част. Край на гласуването. Прието е. Четвърто. Електронно гласуване. Моля, гласувайте сега. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. Оригиналният текст. Приключваме по него. Пет... Параграф 19, първата част. Моля, гласувайте сега. Гласувахте ли? Край на гласуването. Приета. е. Втората част. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. 22. Първо, на две части за, против, въздържали се, прието е втората част за, против, въздържали се, прието е. 23 на две части. Първа част за, против, въздържали се, прието е. Втора част за, против, въздържали се, прието е. Параграф 24 на 4 части. Първата част за, кой е за, моля? Да, против. Нека проверим, моля. Гласувайте сега електронно, ако обичате. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прието е. Втората част за. Против въздържали се. Нека проверим, моля. Ама ли абгестимт? Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Третата част – електронно гласуване отново. Am alle abgestimmt? Die Abstimmung искаш. Край на гласуването. Прието е. Четвърта част. Електронно гласуване. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. Параграф 25 с първоначалния текст за, против, въздържали се, прието е. 26 параграф, първоначален текст за, против, въздържали се, прието е. Параграф 27 на две части. Първа част за, против, въздържали се, прието е. Втора част за, против, въздържали се, отхвърлено. Добре, нека проверим втората част на 27. Моля, гласувайте сега. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено е. 28 на две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Втората част за. Против. Въздържали се. Прието е. 29 за. Против. Въздържали се. Прието е. 30 за. Против. Въздържали се. Нека проверим, моля. Гласувайте сега. Gelehnt. Die Abstimmung ist eröffnet. Äh, haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прието е. 34 параграф на, 4, на 3 части за, против, прието, втора част за, против, въздържали се, прието е, трета част за, против, въздържали се, прието е. Пето изменени за, против, въздържали се, прието е. 11. Електронно гласуване, моля. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено е. Първоначалният текст с това е покрит. 36 Шестия параграф. По първата част електронно гласуване, моля. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е втората част. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Прието е. 70, 37 параграф, първоначален текст, да? против, въздържали се, прието е. 12-то изменение. Електронно гласуване. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено е. Шесто изменение за, против, въздържали се, прието е. Първоначалният текст с това е покрит. 49 параграф. По първата част, моля гласувайте електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването по първата част. Прието е втората част. Електронно гласуване. Ам alle abgestimmt? Гласувахте ли, колеги? Сега, гласувахте ли? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Das ist angenommen. Прието е. Разбирам, че трябва да вървим по-бавно, така ли? Frau Kollegin, ich bemühe mich, auch Ihnen gerecht zu werden. Добре, аз ще се опитам на, трета, на третата част. Моля, гласувайте. Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено е. Четвъртата част. Моля, гласувайте. Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Петата част. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. 50 параграф. За. Против. Въздържали се. Прието е. Седмо изменение на първа, а, първата част. Моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Втората част за, против, въздържали се, прието е. Осмо изменение. Първа част за, против, въздържали се, прието е. Втората част гласуваме електронно. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Отхвърлено е. Така, първоначалният текст е покрит. 58 на две части. Първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, прието е. Изменение 1. За, против, въздържали се, отхвърлено. Добре, нека проверим. Гласувайте сега, моля. али alle abgestimmt? Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено е. Девето за, против, въздържали се, прието е. 61 параграф на 3 части. Гласуваме всички електронно. Моля, гласувайте по първата част. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Втората част. Гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлена третата част. Моля, гласувайте по нея. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. 62 за, против, въздържали се, прието е. Десето изменение за, против, въздържали се. Нека проверим, моля. Гласувайте сега. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено е. На две части. Първата част електронно гласуване. Край на гласуването. Прието втората част също електронно гласуване. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Прието. Параграф 67. На три части гласуваме всички електронно. Гласувайте, моля, по първа част. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Втората част. Хам али abgestimmt? Ти Abstimmung ist... Край на гласуването. Прието. Третата част, моля. Хам али abgestimmt? Ти Abstimmung ist Край на гласуването. Прието. Параграф 70. На две части. Електронно гласуване. П първата част, може. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Втората част също е електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Прието. Параграф 74 на две части. Първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, прието е. 76 на две части. Първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част електронно гласуване, моля. Am alle abgestimmt? Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. Прието е. Преамбюл. Първата част за. Против. Прието е. Втората част за. Против. Въздържали се. Прието е. Б. На две части. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието е. Втората част за. Против. Въздържали се. Прието е. И на две части за, против, въздържали се, прието е втората част за, против, въздържали се, прието е, буква К, първата част за, против, въздържали се, прието е втората част за, против, въздържали се, прието е, буква Н, трето изменение за, против, въздържали се, Отхвърлено е. Добре, нека проверим трето изменение. Моля, гласувайте сега. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. И така, буква О. За, против, въздържали се, прието е. П за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, прието е. Ес, за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, прието е. И така, целият текст на резолюцията гласуваме електронно, моля. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. Херанс Карсия, тулесик Höchstwerte. Преминаваме към доклада Херанс Карсия за допустимите стойности на радиоактивно заразяване при инцидент. Госпожо Ривази, процедурен въпрос. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да осведомя колегите, че имаше много сериозни проблеми с този доклад. Знаете, че този доклад засяга равнищата на радиоактивно замасяване след ядрена авария в хранителните продукти. При подготовката на доклада поканихме експерти от Евроатом, които отказаха да присъстват. Помолихме Европейската комисия да ни представи списък на експертите и техните интереси, но да заявиха, че това е невъзможно. Доклад, че говорим за много сериозни и важни норми. Продължаваме с гласуването. Първото за, против, въздържали се, прието е. Изменение от 1 до 3, за, против, въздържали се, прието е. Пето. Е, е, електронно гласуване. Möchten den Witz zu Protokoll geben? Искате да разкажете вица за протокола, ако... Да? Добре. Моля, гласувайте електронно. Am alle abgestimmt? Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. Седмо за. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието е втората част за. Против. Въздържали се. Прието е. 11. Е, Електронно гласуване, моля. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. 12 за. Против. Въздържали се. Прието е. 15 за. Против. Въздържали се. Прието е. 16 на две части. Първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, прието е. 50 за, против, въздържали се, прието е. 51 за, против, въздържали се, прието е. 54 електронно гласуване, моля. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. 55-то също електронно гласуване. Хам alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прието е. 40 за. Против. Въздържали се. Прието е. 53-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 56-то електронно гласуване, моля. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Отхвърлено е. Глас... Гласуваме електронно 57. Край на гласуването. Прието е. 52 за, против, въздържали се, отхвърлено е. Предложението на комисията, както е изменено, моля гласувайте за, против, въздържали се, прието е. И така, законодателната резолюция гласуваме електронно, моля. Беше съвсем ясно. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Само секунда, колега. Прието е. Господин Фокс. Господин председател, искам да предложа доклада Реда да се гласува следващ и всички други да бъдат оставе, отложени до септември. С ваше разрешение искам да обясня и защо. Неразумно е 25 минути да се гласува вторник, а 2 часа в четвъртък доклади по собствена инициатива и резолюции и нито нито един от тях не са важни, така че да бъдат прияти днес. Господин председател, службите трябва да направят така, че гласуването да е добре планирано. Повече да се гласува вторник, по-малко четвъртък. Нека гласуваме реда, а останалите да отложим за септември. Колега Фокс. Колега Фокс. Разбрах какво искате да кажете, но а, трябва да отхвърля вашата молба. не са службите отговорни за дневния ред. Това се уточнява на председателския съвет. Освен това, вие виждате, че в крайна сметка ние трябва да гласуваме толкова дълго, защото много политически групи а, заявиха разделни гласувания, а службите не могат да знаят колко разделни гласувания ще има. Така че може да се критикува администрацията, но в момента това не е аргументирано. Господин Яковчич. Не, не искате думата. Господин Фокс, аз тълкувам вашата молба последния начин. Вие искате да гласуваме първо доклада Реда и да отложим другото. Така че нека да гласуваме най-напред за това да гласуваме първо доклада Реда. За. Против. Въздържали се? Не, отхвърлено е предложението. Ich lasse es auch gern überprüfen. Добре, нека, нека проверим. Моля, гласувайте електронно. Гласуваме за изтегляне напред на доклада Реда. Гласувате, е, вахте ли колега? колеги. Край на гласуването. Отхвърлено е. Мисля, че втората молба с това отпада, така че преминаваме към е, следващия доклад за пазарния съюз, за капиталовия съюз. Трето, гласуваме електронно. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Отхвърлено е. Четвърто за. Против. Въздържали се. Нека проверим. Гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Отхвърлено е. Пето за. Против въздържали се отхвърлено 6 за, против, въздържали се отхвърлено 7 електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено е. Осмо. Електронно гласуване. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist Край на гласуването. Отхвърлено е. Девето изменение. За, против, въздържали се, отхвърлено. Десето. За, против, въздържали се, отхвърлено. Единайсто. Електронно гласуване, моля. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено е. 50-то. Електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. 12 за, против, въздържали се, отхвърлено. Е първо изменение за, против, въздържали се, отхвърлено. И цялата резолюция гласуваме електронно, моля. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прието е. И сега резолюцията за дневния ред по сигурността. Имаме девето за, против, въздържали се. Прието е. Десето за, против, въздържали се, отхвърлено. беше ясно, но нека проверим е, изменение 10. Моля, гласувайте сега. Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли, колеги? Глас... Изменение 10 гласуваме електронно. Проверяваме. Край на гласуването. Отхвърлено е. 11. Отново електронно гласуване. Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Отхвърлено е. 34. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. Ако обичате, нека проверим. Am alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прието е. Първоначалният текст така е покрит. 12-то изменение за, против, въздържали се, отхвърлено. 13 за, против, въздържали се, отхвърлено. Параграф 5. Електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено е. 5.14 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Колеги, колегите от социалистите и демократите, моля, вдигайте ръце. И така, 35-то изменение за. Против. Въздържали се. Вероятно е отхвърлено, но нека проверим. Моля, гласувайте електронно сега. Край на гласуването. Отхвърлено е. 15. За. Против. Въздържали се. Прието е. Нека гласуваме, нека проверим 15-то изменение. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Отхвърлено е. Осми параграф. Първоначалният текст за. Против. Въздържали се. Много е неясно, така че нека проверим. Моля, гласувайте сега. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. 36 за. Против. Нека проверим. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено е. Параграф 10. Първоначалният текст на две части електронно гласуване по първата част. Abgestimmt. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прието е втората част. Също електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърляме. 37. Електронно гласуване. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Отхвърлено е. 38 като допълнение. Кой е за? Нека проверим електронно, моля. Ам alle abgestimmt? Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено е. Първоначалният текст. Е електронно гласуване, моля. Ам alle abgestimmt? Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. 32 за. Против. Въздържали се? Нека проверим, моля. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прията. 19. На две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Прието е втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Параграф 20. Първоначален текст за, против, въздържали се, прието е. 39 за, против, въздържали се, отхвърлено е. Първоначален текст на 21 параграф по електронно гласуване. Gestimmt. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено е. Параграф 22, първоначален текст за, против, въздържали се. Нека проверим, моля. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прието е. 43-то изменение за. Против. Въздържали се. И това ще проверим. Моля, гласувайте сега. Хам alle abgestimmt? Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено е. 16 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 44 за. Против. Въздържали се. Прието. 17 за. Против въздържали се, отхвърлено. 24-то, ти параграф, първоначален текст, електронно, електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Второ изменение за. Против. Въздържали се. Прието е. Добре. Добре, нека проверим. Второ изменение. Гласувайте сега, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено е. 26 параграф на две части. Първа част за, против, въздържали се. Нека проверим. Гласувайте сега, моля. Параграф 26 части. Първа част. Край на гласуването. Отхвърлено е. Втората част. Кой е за? И това трябва да проверим. Гласувайте сега, моля. Край на гласуването. Прието е. 18. Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърлено е. Параграф 27, първоначален текст, електронно гласуване, моля. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. 29 параграф, първоначален текст за, против, въздържали се, прието е. 19 изменение за, против, въздържали се, отхвърлено е. 31 е, електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Прието е. 45. то моля електронно гласуване. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. 46 за. Против. Въздържали се. Прието е. 47 за. Против. Въздържали се. Прието е. 20 за. Против Нека проверим. Проверяваме 20-то. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено е. 21. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 400. Електронно гласуване, моля. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено е. Параграф 35. Първоначален текст. Електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Е. второ за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. трето. Електронно гласуване. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Отхвърлено е. 36 ти параграф, първоначален текст. Първата част за. Против, въздържали се, прието. Втората част за. Против, въздържали се, прието е. 24 то за. Против, въздържали се, отхвърлено е. 38 първоначален текст на две части. Първата част за. Против? Двадесет бе отхвърлено. И така, 38 отново, първата част за. Против? Извинявайте, значи беше моя грешка, казва председателят. Те гласуваме първо 25-то. За. Против въздържали се, отхвърлено. А сега 38, първоначален текст на първа, първата част, кой е за? Против, въздържали се, прието е. Втората част гласуваме електронно. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прието е. 26 за, против, въздържали се, отхвърлено. 41 електронно гласуване. Ама alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено е. Изменение параграф 40 на три части електронни гласувания при трите части. Моля, гласувайте по първата част. Край на гласуването. Прието е втората част. Електронно гласуване, моля. Гласуването. Прието е. Третата част. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Прието е. 27 гласуване, електронно, 27 изменение, електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърлено. 28 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Едно. А, първо изменение за. Против. Въздържали се. Прието е. Първоначален текст, параграф 46. За, против, въздържали се, прието е. 47 параграф за, против, въздържали се, прието е. 48 параграф за, против, въздържали се, прието е. 33-то изменение, електронно гласуване, моля. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. 29 за, против, въздържали се, отхвърлено. Параграф 50, първоначалният текст за, против, въздържали се, прието е. Трето изменение за, против, въздържали се, отхвърлено. Четвърто за, против, въздържали се, отхвърлено. 300 за, против. Нека проверим, моля. Гласувайте сега електронно. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Отхвърлено е. Преамбил С. Първоначален текст. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Буква Д. Отново С. Нека проверим премпил буква С. Проверяваме С. Haben alle Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. Буква Д. Отново електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Пето. За. Против. Не виждам ръце, е, за съжаление. Моля, ясно показвайте. Кой е за? Против. Въздържали се. Сега е прието. Шесто за. Против. Въздържали се. Прието е. Буква Х. Първоначален текст. Гласуваме електронно, моля. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прието е. 31 во изменение. Гласувайте електронно, ако обичате. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено е. Буква И. Първоначален текст. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Добре, нека проверим преембил буква И. Haben alle abgestimmt? Край на гласуването. Отхвърлено е. Седмо изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Осмо изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 42. Изменение електронно гласуване, моля. Ам али abgestimmt? Край на гласуването. Прието е. И сега гласуваме цялата резолюция. Гласуваме я електронно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 към работната програма на комисията 2016 година. Господин Герайро има думата. Regie. Regie, Herr Guerrero kann sein Mikrofon nicht einschalten. Господин Гереро. Señor presidente, quería много ви благодаря, господин председател. Гласуването по резолюцията за подготовката на работната програма на комисията за 2016 година трябва да се отложи за септември. Целта е да се постигне споразумение и по-общ консенсус по общите приоритети между отделните политически групи. Благодаря, колеги. Благодаря, колега Гереро. Аз мисля, че подавате тази молба от името на политическата група. Нека в такъв случай да чуем кой е за, да има аргумент за. Господин Айкхаут. Uh, Още януари не можахме да гласуваме тази програма. Не искаме това пак да се случи. Необходимо е повече време, за да се постигне консенсус. Подкрепям гласуване през септември. Благодаря. А сега е, аргумент против, госпожа Форд. Having chaired the negotiation... Аз ръководех преговорите между политическите групи по този по тази резолюция. И е много жалко, че в понеделник вечерта преговорите се провалиха, защото НП и ЕКР си тръгнаха от масата, имаше предложение, което беше спечелило подкрепата на по-голямата част от групите, но в крайна сметка една от големите групи се отказа да се изключи. Така че не знам за какво по-широк споразумение може да се говори по септември. Добре, нека гласуваме сега. Кой е за молбата на господин Гереро? Кой е против? Въздържали се. Прието е. Herr Kollege, halten Sie es für möglich, dass Колега, искате да проверим? Добре, нека проверим. Гласувайте електронно, моля. Haben alle Гласувахте ли, колеги, всички? Край на гласуването. Das ist angenommen. Прието е. И така, сега резолюцията за Йемен. Имаме една обща резолюция. Първата част на първи параграф за. Против. Въздържали се. Прието. Втората част за. Против. Въздържали се. Прието е. Първо изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Второ, второто изменение. Устно изменение от господин господин Узо Фермои. Надявам се, че то е отпечатано. Господин колега, имате думата. Благодаря. Искам да направя устно изменение към изменение 2 и то е следното. Изразява безпокойство за интензивния трафик на оръжия между държавите в региона и иска съветът да направи така, че да има позиция, която да се спазва. Позиция на Европейския съюз. Всички държави членки трябва да спазват тази позиция. Има ли възражение срещу това основно изменение? Das sind bedauere sehr, Herr Kollege Kuso Съжалявам, колега. Е, второ изменение в първоначалния му вид. За. Против. Моля, показвайте на какво мнение сте мнение за. Против. Въздържали се. Отхвърляне на изменението. Трето изменение. Добре, нека проверим. Но ако от групата, която не вдига ръце, е, дойде съответното, има, има отхвърляне на предложението, моля ви, вземете си бележка. И така, гласуваме електронно. Um гласуваме трето изменение. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено е. И така, буква Е. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието е. Втората част за. Против. Въздържали се. Прието е. Г. За. Против. Нека проверим, моля. Гласуваме пре, преамбил буква Г. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. Буква Х. За. Против. Въздържали се. Прието е. И така цялата резолюция с промените. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приете. И сега преминаваме към доклада Пейон, параграф 1 на 9 части. Първата част за. Против. Въздържали се. Прията. Втората част за. Против. Въздържали се. Прията. Третата част за. Против. Въздържали се. Прията. Четвърта част за. Против. Въздържали се. Прията. Следващите четири части са с електронно гласуване. Моля, гласувайте по пета част. Край на гласуването. Прието. Шеста част за, т.е. електронно гласуване. Хам але abgestimmt? Die Abstimmung ist Край на гласуването. Прието. Седма част. Гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Прието. Осмата част. Гласувайте електронно, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. И деветата част. Кой е за? Кой е против? въздържали се, прието. Параграф 2, първоначалният текст, първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част, електронно гласуване. Хам али abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Angenommen. Прието. Шести параграф, първата част, за, против, въздържали се, Прието е. Втората част за. Против. Въздържали се. Прието е. Параграф 9. и е. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието е. Втората част за. Против. Въздържали се. Прието е. Третата част за. Против. Въздържали се. Прието е. Параграф 12 на две части. Първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, прието е. 13 за, против. За или против сте, господин Фекенштайн? Още веднъж гласуваме параграф 13. Кой е за? Кой е против? Сега е ясно, сега е прието. Точка 15 в 4 части. Електронна проверка по точка 13. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 15 в 4 части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против. Проверка по втората част. Моля, гласувайте. Ще Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Трета част за. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърта за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3 в две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора за. Против. Въздържали се. Приема се. Точка 19. Първоначален текст. Електронна проверка по втора част на изменение 3. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 19. Първоначален текст. Две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, приема се. Точка 25, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, приема се. Точка 44 в три части, първа част. Ich bin froh, dass der Herr Guerrero wieder mitmacht. Jetzt machen Sie nicht mehr mit. Also.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 въздържали се, приема се. Гласуваме по целия текст на резолюцията с измененията. По именно гласуване, моля гласувайте. Амали абгестимт. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклада Кукън, точка четвърта, първоначален текст, две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 6. Първоначален текст. Две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3. Устно изменение от колегата Кукан. Kein mündlicher, doch. Не е ли устно изменението? Устно е. Regie номер 582. Микрофон. Колегата на номер 582, господин Кукан. Граф. По параграф 7, втората линия, думата за е заличена и се въвежда а, с. Призовава върховния представител да разработи предложение за сътрудничество с а, нашите а, съседи Надявам се, че ще можете да приемете този текст. Има ли възражения? Не. Гласуваме по текста с това изменение. За, против, въздържали се, приема се. Точка 10. За, против, въздържали се, приема се. Точка 11 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, Електронна проверка. Моля гласувайте по втората част на точка 11. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Точка 14 в две части. Първа част по именно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се втора част за, против, въздържали се, приема се. Точка 15 в две части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 20. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора за. Против. Въздържали се. Приема се. Точка 26. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Електронна проверка по втора част на точка 26. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Точка 31. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Амалия. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 35 за. Против въздържали се, приема се. Точка 37, две части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка 39, за, против, въздържали се, приема се. Точка 45, две части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, приема се. Точка 48, две части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора, по именно гласуване, моля гласувайте. Ама ли апки ще? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение едно в две части. По именно гласуване по първата част. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Амалия. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Точка 58. Първоначален текст. Три части. Първа част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се втора част за, против, въздържали се, приема се трета част за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбюла Л за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбюла М за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбюла П в две части. Първа част за,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 в електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Точка 11 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, Електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 13 в три части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, приема се. Трета за, против, Електронна проверка по втората част на точка 13. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се трета част за, против, въздържали се, приема се. Точка 16, първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. Точка 18 в две части. Първа за, против,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 Точка 27. Госпожа Хани Бол е внесла устно изменение. Колега, имате думата. You, Благодаря, господин председател. Искам да добавим към края на този параграф вярва, когато се прехвърлят изключителни права на творците, трябва да има неотменимо право на възнаграждение чрез колективно управление. Артистите и изпълнителите трябва да получават възнаграждение, което, когато а, тяхното съдържание, което обикновено е музикално, а, се по, а, предава а, онлайн, чрез стриминг. Има ли възражения? Das sind genug. Sie brauchen, können sitzen bleiben. Достатъчно сте, няма нужда да ставате. А, окей, dann brauchen wir auch keine Abstimmung. Wir kommen dann... Няма нужда да гласуваме. Точка 28 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка 38. Първоначален текст. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се точка 40 в три части. Първа за, против, въздържали се. Приема се втора за, против, въздържали се. Отхвърля се трета за, против, въздържали се, приема се. Точка 45 в две части. Пите? Моля? Wir haben gerade über 40... Току-що гласувахме по точка 40, трета част. 40, third part. Точка 40, трета част. Никаква полза няма от викането. Опитвам се да ви обясня. 45 are three parts. And 40 are indicated as three parts and 45 are three parts. Nein, wir, äh, ich habe hier einen dritten Teil. Dritter Teil recalls. Има и трета част. Припомня в тази връзка за изключенията. Това е третата част или поне тя е в списъка за гласуване, с който разполагам аз. Хората от НП кимат, кимат и други колеги. Обърнете се към сътрудниците си. Точка трета за, против, въздържали се, приема се. 45 в две части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Точка 46, изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по изменение 3. Моля, гласувайте. Амале. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Точка 46, първоначален текст, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Точка 51 в две части. Първа за. Първа част за против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се, приема се. Точка 53, първоначален текст, първа част за, против, въздържали се, приема се втора за, против, въздържали се, приема се. Точка 54, първоначален текст, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора за, против, въздържали се, приема се. Точка 59, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Überprüfung Antrag 1. Електронна проверка по изменение 1. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Господин Саварма. Господин Саварма, Процедурна бележка, предполагам. Благодаря. Мисля, че председателят работи отлично. Опитва се бързо да минем през гласуването. Ако не искате да прикараме целия четвъртък след обед тук, искам да помоля всички да вдигате добре ръка, когато председателят иска да се подложи нещо на гласуване. Благодаря ви. Благодаря, колега Саварма. Точка 67 в две части. Първа част по именно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се втора част по именно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка от преамбюла Ге латинско за против, въздържали се, приема се. Точка от преамбюла О в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбюла Р латинско, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по цялата резолюция с измененията, по именно гласуване, моля гласувайте. Am alle abgestimmt? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Angenommen. Приема се. Преминаваме към доклада ГЖИП. Алтернативно изменение, изменение 2, за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка 25 от резолюцията, първоначален текст, Първа част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. 28 в две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора за. Против. Въздържали се. Приема се. Точка 44 в две части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка от преамбюла К, изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по целия текст с измененията. По именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Преминаваме към предпоследния доклад. Резолюция за положението в Бурунди. Проекто резолюция е внесена от 7 резолюции. Изменение по точка 2 на колегата Мишел. Устно изменение. Господин Мишел. Устно изменение, което актуализира текста тъй като изборите в Бурунди вече бяха проведени, затова предлагам да се замене, че сме сериозно загрижени, че заклеймяваме. Има ли възражения? Не. Гласуваме по точка 2 с устното изменение за, против, въз... въздържали се, приема се. Гласуваме по целия текст за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към резолюцията за Сребреница. Съвместна проекторезолюция от пет политически групи. Устно изменение по точка 6 от колегата Яковчич. Искам само да ви приканя да подкрепите две устни изменения, тъй като вчера се сложиха две важни, важни събития и трябва да ги включим в нашата резолюция. 6А съжалява, че съвета за сигурност на ОНЕ, който има основна отговорност за поддържане на международния мир и сигурност, не се умя да приеме резолюция отбелязваща геноцида в Сребреница. Това е жалко. Международният съд ОНЕ са определили, че това е геноцид в Сребреница. На второто изменение приветства решението на съвета на министрите на БИХ 11 юли да се определи за ден на възпоменание в Босна и Херцеговина. Моля ви да гласувате в подкрепа на тези устни изменения. Има ли възражения? Не. Гласуваме по устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по цялата резолюция. За, против, въздържали се, приема се. Благодаря на всички. Справихме се за 84 минути. Ако си бяхме спестили 4 минути, през които тук имаше безпорядък, можехме